тези е, часове 9 души в Индонезия очакват своята екзекуция. Сред тях един френски граждани, няколко австралийски и още граждани на други държави. До е, есента на 2013 година Индонезия беше наложила мораториум на изпълнението на смъртно наказание. Мораториума в момента е отменен. Настоящия президент отхвърля всички моби за помилване. Европейския съюз принципно е против смъртното е, наказание и Нашия парламент от много години е, се бори за премахване на смъртното наказание по целия свят. Една форма на наказание, която е нечовешка. Нека да призовем е, президента на Индонезия да върне мораториума върху смъртното наказание, а най-добре е да поиска неговата отмяна. Das Protokoll und die angenommenen Texte der Sitzung